Liebe Kolleginnen und Kollegen, скъпи колеги, нека започнем. Все още няма много колеги в залата, но почти всички колеги от НП са в Хелзинки. Доколкото знам, Алде също някъде в Европа провеждат конференцията си конференция на партията, затова и днес не сме особено многочислени. Въпреки това, трябва да започнем работа. Пристъпваме веднага към точка първа от дневния ред, приемане на дневния ред. Има ли от ваша страна предложения, предложения за допълнения, бележки? Не. Дневният ред се приема в настоящия си вид. Точка втора – одобрение на протоколите от минали заседания – Проектът на протокола от заседанието ни от 24 септември е в папките ви. Има ли бележки по протокола? Явно няма. Предлагам тогава, както обикновено, протоколът да се счита за прият, ако не постъпят възражения до края на днешното заседание. Съобщение на председателката. Имаме превод днес със следните езици. Френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, естонски, унгарски, полски, български и румънски. Обръщам ви също, както обикновено, внимание, че заседанието ни се излъчва на живо по интернет. Това бяха съобщенията ми. Започваме направо с следващата точка от дневния ред разглеждане на проект на становище освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017, общ бюджет на Съюза, Европейска комисия и Център за преводи за органите на Европейския съюз. Докладчик е колегата Здроевски. Крайният срок за внасяне на изменения е 16 ноември, 12 часа. Гласуването ще се проведе на 21 януари тук в нашата комисия, а комисията по бюджетен контрол ще гласува по доклада си на 20 февруари. Помните, че миналата година решихме да се занимаем не само с общия бюджет, но и с бюджета за Центъра за преводи за органите на Европейския съюз. Сега давам думата на господин Здроевски, за да ни представи проектостановището си. Имате думата, господин Здроевски. Dziękuję bardzo пани przewodniczącej. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря и по двете точки. Съвсем накратко и по двете точки няма големи разминавания в мненията ни. Що се отнася до общия бюджет на Съюза, нека ви припомня каква е принципно оценката ни. В повечето части от текста повтаряме онова, онова което сме казвали и преди. Първо, с удовлетворение отбелязваме резултатите от действията и програмите по Еразъм Плюс. Много скоро броят на участвалите в програмата учащи се ще достигне 10 милиона. Това ще е повод да отпразнуваме успеха на програмата. Двойно е увеличено финансирането а в перспектива се стремим към трикратно увеличение, което е съвсем реалистично. Вече от много време работим по спора за Европейския корпус за солидарност. Имаше спор, тъй като имаше две решения, които се припокриваха. Първо бе взето решението за учредяването на корпуса, бе взето и решение за доброволческата дейност. По тази част – се предвиждаше да се намали финансирането. Комисията беше много бдителна, следеше за това да не се получават празноти. Поради това има известно припокриване между двете програми. Предвидени са 1500 нови места за младежи по Европейския корпус за солидарност. Има един трети елемент обаче, който не е удовлетворяващ. Постоянно повтаряме, че все още е много нисък процентът на успеваемост по проектите по Европа за гражданите и по Творческа Европа, както за Творческа Европа, така и за Европа за гражданите – планираното увеличение трябва да бъде по-високо. Признаваме също и значителната роля на Агенцията за образованието, културата и аудиовизуалните медии. Можем да излезем с положително становище за нея. А що се отнася до Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, нека ви припомня, че от миналата година насам го разглеждаме отделно. Парламентът, като един от бюджетните органи, може да даде оценка и за изпълнението на бюджета. Излизаме с две становища за освобождаването от бюджетна отговорност. В тези становища, за съжаление, констатираме, че не всичко е удовлетворяващо за нас, що се отнася до изпълнението на функциите. Изтъкваме, че са необходими съвместни действия за по-високо качество на резултатите. Що се отнася до Центъра за преводи, нека ви припомня, че той играе важна роля в контекста на езиковото многообразие. Центърът е важен и за нас. Тази негова важна функция се упоменава от немалко колеги. Даваме висока оценка на новата структура на ценообразуване, в резултат от която през 2017 значително се е повишило качеството. Реализирани са също така и економии, като едновременно с това се е запазило и нивото на доходите на центъра около 3 милиона евро. До края на 2017 година броят на клиентите, обслужвани от центъра, се е увеличил на 65. Това е много удовлетворяващо. Освен това, Европейската терминологична база данни трябва да е достъпна за всички институции. Това е една междуинституционална база данни, която ако е достъпна за всички институции, ще може да бъде актуализирана с най-новата терминология. Благодаря ви. Трябваше да изчакам, за да чуя до край превода. Благодаря, че ни представихте становището си. Давам сега думата на докладчиците в сянка, господин Морган. Най-напред искам да благодаря, госпожо председател. Ще, бъда, ще говоря телеграфно. Благодаря на колегата Здроевско за чудесната основа за работа, която ни предостави и за това, че е представил по много добър начин основните въпроси, по които работихме в бъдещето и за кои, на които трябва да се търси решение. Що се отнася до други въпроси, няма да навлизам в тях. Процента на грешки е, е е, бележи спад. Това е положително. Очевидно комисията прие сериозно препоръките на Сметната палата и на парламента вторият аспект отбелязвам, че има тревога за механизмите за вътрешен контрол във връзка с Еразъм плюс Творческа Европа. До сега това не беше въпрос, който не беше повдигнат и се надявам, че е, сега те ще бъдат решени. Искам обаче да обърна внимание върху един въпрос, който може да бъде решен. Няма съмнение, че годишните доклади на Сметната палата са особено ценни за нас, но тяхната публикация често е, идва твърде късно, за да е, обърнем, за да се съобразим с е, препоръките. В този случай имам предвид Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, но също така и европейските училища. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожа Трюпел. Благодаря, Петра. Няма много какво да добавя. Благодаря на господин Здроевски. Благодаря също и на Луиджи Моргано. Тази процедура по освобождаване от бюджетна отговорност за пореден път доказва, че по програмите се постигат значителни успехи, много по-големи успехи, отколкото в други области. Висок е процентът на изпълнение. Както каза Луиджи, е спаднал и общият процент на грешките, което е добра новина. Това означава, че онези, които работят по програмите, специалистите агенциите по места се справят добре. И това е добър знак. Важно е да се справяме добре и с изпълнението. Разбира се, има все още някои проблеми, но те не са особено сериозни. В някои други области процентът на изпълнение на освояване е доста нисък. Мога да ви дам за пример структурните фондове, където има особено тежки проблеми в това отношение – ние се справяме обаче добре. Господин Здроевски признава също така, че има голям проблем с недостатъчното финансиране, като се има предвид, че е толкова висок процентът на изпълнение. Ако се предостави повече финансиране, то ще можем и да работим по много области, които са от интерес за нас. Трябва да използваме тази процедура по освобождаване от бюджетна отговорност, за да докажем по време на преговорите за МФР, че програмите ни наистина са добри. Има все още някои недостатъци, но няма сериозни проблеми, в които да ни обвиняват. Благодаря ви. Не виждам за момента други докладчици в сянка. Две бележки от моя страна. По първата подточка на становището си упоменавате 9 милиона учащи се, които са участвали в програми за мобилност. Тук би трябвало да е по-различна според мен формулировката, тъй като по програмата Еразъм, въпреки предразсъдъците, които се разпространяват за тази програма. Даваме възможности не само на студенти, но също така и на учащи се в средните училища, на хора, които участват в програми от областта на спорта и ученето през целия живот и много други. Трябва да се избере формулировка, с която по-ясно да покажем, че първоначално програмата е била насочена към студенти, но междувременно обхваща младежи, учещи се в различни области. Така до някъде ще можем да се противопоставим на предразсъдъците по отношение на програмата Еразъм. Смята се, че тя е насочена само към студентите. Имам и един въпрос за гаранционния механизъм за студентските заеми. Той не функционира особено добре но в бюджета до края на 2020 година е предвидена известна сума за този механизъм. Тази сума явно обаче не се освоява по него. Би ли било възможно тези средства да бъдат преразпределени в рамките на програмата Еразъм? Можем ли ние да вземем отношение по този въпрос в доклада си за освобождаване от бюджетна отговорност? Не знам дали има такава възможност, тъй като по един такъв механизъм средствата в един момент трябва да се върнат. Поради това и не знам дали ще могат да бъдат преразпределени. Би било жалко, ако няма такава възможност, тъй като няма изгледи през следващите две години този механизъм да започне да функционира по-добре в сравнение с изминалите пет. В такъв случай би било жалко, ако загубим средствата по него и в крайна сметка трябва да ги върнем на министрите на финансите на държавите членки. Би било жалко, според мен. Може би имате отговор на този въпрос, господин Здроевски. Сега ще дам думата на представителя на комисията, ако желае. Uh, Само да коментирам за въпроса за студентите с мен е и колегата от сектора за надзор. Да, всяка година ние предлагаме да бъдат преразпределени средства, които смятаме, че няма да се използват, да се използват по този инструмент, така че смятам, че не малко се прави в този смисъл. To ostatnie pytanie e, już jest częściowo niejako. Аз e, бих казал следното e, по въпроса ви. Комисията отговори до някъде. Комисията Обикновено реагира много бързо и то достатъчно предварително за преразпределение на средствата, така че няма загубени средства. А, по въпроса за това дали става дума само за студенти, е, става сега, действително програмата обхваща и по-млади, и по-възрастни, и хора, които се занимават в други области, е, също и учители, Тоест, действително, целевите групи са много повече. Обръщам внимание, че броя на студентите бе посочен в доклада на Комисията по култура за Комисията на бюджети само като пример. В никакъв случай това не е единствената група, участваща в програмата Еразъм Плюс. Господин Моргано направи едно предложение да излизат по-рано публикациите. Да, абсолютно уместно. Особено като се има предвид, че имаме много ограничено време да прегледаме документа и да изготвим становището, а след това остава много време преди гласуването. Така че ние се намираме в най-затруднено положение. Би било добре, ако имаме поне още две седмици. Коментар към думите на Хелга Трупел. Тези неща ги повтаряме непрекъснато. Винаги говорим, че не е достатъчно финансирането за две програми, които могат да бъдат и още по-ефективни. И много е, приложни дейности могат да се оценят много е, положително и ще имат положително въздействие, но не могат да бъдат проведени, защото няма достатъчно пари. И по отношение на някои показатели, всъщност ние се намираме в много лошо положение. Като начало парите, с които започваме, са по-малко – а и финансовите индикатори 15-18% са най-низките е, за финансиране на европейски програми. Това го казваме непрекъснато. И нека да го кажа така, че да няма недоразбиране. Комисията се отнася положително към нашите предложения, въвеждат корекции, но те не са достатъчни. Те не, е, комисията не отхвърля нашите становища и предложения, просто не прави достатъчно. Благодаря ви. Припомням ви още веднъж, че крайният срок за внасяне на измененията е 16 ноември 12 часа. От там нататък ще имаме наистина достатъчно Време е за да, да обсъдим някои въпроси на заседанията на докладчиците в Сянка или пък за да ги конкретизираме. Още веднъж благодаря на докладчика, пожелавам му успех и по-нататък. Преминаваме към следващата точка от дневния ред разглеждане на проект на становище по създаването на инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество. Докладчица е колегата Мария Тереса Хименес Барбат. Крайният срок за внасяне на измененията е 14 ноември, 14 часа. Тук в комисията ще гласуваме на 22 януари. Водещите комисии, Комисията по външни работи и Комисията по развитие, ще гласуват по становището си на 4 февруари. Госпожа Хименес Барбат има думата сега. Къде е тя? Видях я преди малко. Извинявайте, тук сте, да. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа, нашето становище иска да свърже образованието, културата и външните отношения, особено в политиката на Европейския съюз за сътрудничество за развитие. Става дума за нов инструмент, Финансирането е 89,5 милиарда, казва английска кабина. И в него се съдържа и елемент за бързо реагиране. По време на обсъждането в комисиите по развитие и по външна дейност се постави под въпрос е, легитимността на този инструмент е, е, по отношение на гъвкавостта на възможностите за работа по външна дейност. Въпросът е дали има достатъчно гъвкавост да се реагира на нововъзникващи е, предизвикателства. Затова искахме да премахнем в максимална степен бюрокрацията и спънките. Но във всички случаи Европейския парламент трябва да има своята роля, особено в е, дейността по надзор. Ако трябва да бъдем честни, законодателството за сътрудничество и свързано с културата не е достатъчно всеобхватно и гъвкаво. Ние трябва да включим тези измерения и в политиката за развитие. И очаквам от вас предложения за конкретни инициативи и дейности. В момента финансираме мобилност, е, обмен между Европейския съюз и трети страни посредством програмата Еразъм. Предлагаме тук да се включи и програмата Творческа Европа, защото творческите индустрии и културата има своята много важна роля в международно сътрудничество, особено за развитие на междукултурния диалог – освен това е много важно да се подчертае ролята на висококачественото образование, да се намали бедността, да се работи за развитие и за мир. Културата е, е цел на е, включено и в целите за устойчиво развитие и програмата до 2300. Трябва да бъдем по-амбициозни, за да можем да обхванем и международните аспекти на културата и образование. Около 15%, 50% трябва, от програмата трябва да бъде отделено за действия за култура и образование. Няма нужда да повтарям отново колко важни са културата и образованието в международните отношения – Необходимо е да не забравяме това, когато водим преговори с политическите групи и да убедим колегите си в комисиите ДВ и АФЕД. На ваше разположение съм да обсъдим вашите коментари и предложения. Благодаря, Мари Терес. Преминаваме към докладчиците в Сянка. Господин Здроевски. Варто на почонтку звучи uwagę. Благодаря. Мисля, че Следва да упоменем, че програмата ще приключи след 23 месеца, т.е. много е кратък срок за изпълнението й. Второ, нашата задача като Комисия по културата далеч не е лесна. Ние трябва да настояваме наши програми като Творческа Европа, Хоризонт 2020, Европа за гражданите. Трябва да искаме те да бъдат включени в тези дейности и да имаме допълнител... средства от тези програми за допълнителни дейности по нашите е, културни програми. Е, и то е, в момент, в който тази програма, както се казва тук, разполага с почти 90 милиарда. Става дума за програми, които не винаги имат достатъчно финансиране и евентуално може да се получи и превратно тълкуване на нашите желания. Но културата и образованието трябва да се използват действително за подобряване на основни компоненти на нашето сътрудничество с съседни региони и международно сътрудничество бихме могли да работим тематично, за това да искаме да подадем и съответните изменения. Защото когато работим по програми за сътрудничество и развитие, много рядко се включват елементи от културата и образованието. И сега е много важно да отчетем факта, че културата и образованието, които са в нашите правомощия, не следва да бъдат развивани за сметка на съществуващи програми и също така инструментите на политиката по съседство трябва да включват и елементи от култура и образование. Благодаря, Джули Уорд you. Благодаря. Нека първо да се обърна с благодарност към докладчика госпожа Хименес Отличен е текста и измененията, които тя предлага, те отразяват основното, т.е. колко важно е културата и образованието за постигане на целите на външната дейност на Съюза – и в нейната политика за сътрудничество и развитие. Искам да подчертая някои моменти, които за моята група са много важни, а именно да се развива междукултурния диалог и контактите между хората, ролята на културата за постигане на устойчиво развитие и целите за устойчиво развитие, също така и правото на образование като основно човешко право. Ще подадем изменение, което отразява искането на нашата група да има коридори за образование за деца и млади хора в зоните на конфликти. Също така искаме да отразим ролята на гражданското общество и е, активистите му, така че те да имат своето достойно място. Е, темата директно отразява правомощията на нашата комисия, но в предложението на комисията има нещо, което ни безпокои. Предложеното правно основание свързва целите за политиката за развитие с необходимостта за работа по първопричините за миграция. Ние говорим за това, че трябва да се работи по социално-економическо развитие на тези общности и това може би са част от, е, може да се работи по част от причините, които карат хората да напускат своята родина. Но не бива никога да забравяме ключовите цели на политиката за развитие и сътрудничество. Аз лично съм се занимавала с тези теми е, в университетското си образование и смятам, че не бива, е, много внимателно трябва да подхождаме към е, културата и връзката между миграция и развитие. Vielen herzlichen Dank. Jill Evans, bitte. Благодаря, Джил Еванс. Thank you, Chair. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за становището. Е, нашата колежка много правилно подчертава необходимостта да се изведе на предно място културата и образованието в проекто регламента. Предложението на комисията да се свързва политиката за отбрана, сигурност и мир в един и същи е, ред с е, културата, това ни безпокои. Много е важно също така да се очертае ролята на парламента. В връзките между Европейския съюз и трети страни трябва да има и много тесни културни връзки, за да може сътрудничеството да бъде успешно. Много е важно да има и диалог за постигане на повече мир и за подсилване на дипломатичните, дипломатическите връзки. Както бе казано, програмата Творческа Европа, Еразъм и други са от ключово значение за постигане на нашите цели. Би следвало да е, отдадем приоритет за реакции на граждански кризи, предотвратяване на конфликти, изграждане на сигурност – Културата и, а и климатичните промени, културата и образованието трябва да бъдат в основата на тези дейности. Подкрепяме основната насока на становището, както казах. Vielen herzlichen Dank, Хелга Трупел. Хелга Трупел. Благодаря. Тук бе казано колко важно е в нашите външни взаимоотношения да внесем елемента на култура и образование, а и на борба с климатичните промени. Нека да коментирам една конференция на писатели и филмови дейци и е, активисти за устойчиво развитие, свързано с замърсяването с е, пластмасови отпадъци и въздействието на климатичните промени върху е, острови, които се намират на много ниско ниво. И е, въпросът е какво могат е, да направят е, творците по тази тема за устойчивостта. Те говориха за всички проблеми, екологични, транспорт, е, как да се търси е, максимална неутралност по отношение на въглеродните емисии. Е, включително и посредством творчеството. Така че хората се срещнаха международна конференция от цял свят, от Мянмар, Штатите, Бали, Германия, къде ли не, с много различен происход и образование. Така че е добре да установим контакт с организаторите на подобни е, е, конференции, защото ние можем да обединим идеите си с тях и ще имаме много повече въздействие на място. Е, тази конференция и бали не е само един от примерите, които можем да извършим в това отношение. Благодаря ви. Обръщам се към представителя на комисията. Искате ли да вземете думата? Иска ли комисията да вземе думата? Заповядайте. Thank you very much. Good morning, colleagues. Благодаря. Добър ден, колеги. Няколко думи. Първо приветствам доклада. Съгласни сме с парламента, че трябва да има по-висока степен на гъвкавост, за да се е, постигне максимален ефект от нашите дейности. Трябва да се подчертае колко важни са образованието и културата с ясно определени цели, включени в е, целите за устойчиво развитие. Те са част от инструмента. Разбира се, по-доброто образование е фактор в справянето с бедността. Това е и показател за човешко развитие. Ние считаме, че е, образованието и културата са е, важен елемент. Единственият проблем, който създава известни въпроси е включването на много различни е, цели и е, да се опомене изрична цифра 50% от средствата за образование и култура. Смятаме, че би следвало да се е, спазва принципа на инициатива на място и за това трябва да се въздържаме от е, застопоряване на цифри. Когато предлагаме подробни, подобни дейности, се опитваме да работим с страните, е, съответните страни и заинтересовани участници, затова е по-добре да помислим как да взаимодействаме с тях. Подкрепа за образованието и културата се включва в приложенията, включително и с, географските, е, с целите за географските области за сътрудничество, а също и в тематичните програми. Те допълват географските такива това се отчита в инструмента. И накрая споменаването на а, Творческа Европа, която не се упоменава изрично в инструмента, но а, програми по Творческа Европа също могат да бъдат а, финансирани и могат да се използват и а, инструменти от а, тази програма да се работи с, с нашите партньори. Отново благодарности за доклада и очакваме е, следващите дискусии. Благодаря, Мари Терес. Bueno, yo comprendo perfectamente. Благодаря. Напълно разбирам. че ние не искаме да взимаме от един, за да дадем на друг и не искаме да лишим една програма от средства, за да финансираме друга. Бихме искали да използваме средствата и за творческа Европа, тъй като държим на това културата да получава един по-широк стимул. Това е което имаме предвид. Благодаря на всички за предложенията, коментарите и както знаете, аз съм на ваше разположение. Благодаря ви още веднъж. Крайният срок за внасяне на измененията е 14 ноември 14 часа. Гласуването тук ще е на 22 януари. Желавам ви успех при по-нататъчната ви работа, успех и на заседанията с докладчиците в Сянка. Сигурна съм, че ще постигнете успех и все едно Току-що сме го повикали, току-що в залата влезе и гостът ни по следващата точка от дневния ред. Тази сутрин малко избързваме. Добре е, че вече сте тук. Преминаваме към точка 7 от дневния ред. Добре е дошъл първо на госта ни. Ja, ja, ja, nein, alles gut, alles gut. Security kein Verständnis. Ja, nein, das. Äh Das ist immer so. So. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt zu Tages... Уважаеми колеги, пристъпваме към точка 7 от дневния ред. Комисията по култура възложи на тематичния ни отдел проучване на тема аудиовизуалният сектор и Брексит, нормативната уредба – Експертът, който ще ни го представя, Марк Кол от Института по европейско медийно право. Помните, че възложихме това проучване през април 2017 година. Постоянно има публикации по въпроса в пресата, има също така и вътрешни доклади тук в парламента, от които става ясно, че за сега все още не е взето окончателно решение за бъдещите ни отношения с Обединеното кралство. Това означава, че продължава да е неясно и положението в аудиовизуалния сектор. Това обаче е един важен сектор, тъй като няма яснота за него в момента сме принудени да се занимаем с различни сценарии и альтернативи за бъдещето. Много се радвам да приветствам с добре дошъл професор Марк Кол от Института по европейско медийно право на университета в Люксембург. Той ще ни представи различните сценарии, които са възможни в аудиовизуалния сектор след Брексит. Господин професор Кол, имате думата за около 15 минути, след което ще проведем дискусиите. Е, е, Преди да премина на продължа, извинете, на английски, благодаря ви, госпожо председател, за поканата. Много се радвам че не само имахме възможността да направим проучването, но и да го представим. 10-15 минути, както можете да си представите, са недостатъчни, за да представим цялото съдържание. Затова ще се спра на основните моменти. Но нека да държим сметка за това, че има две основни измерения. Директивата за аудиовизуалните медийни услуги и въздействието и правилата за авторско право. Преди това искам да обясня защо Брексит има толкова голямо значение за сектора. Това е област, която заслужава особено внимание и, както каза председателката, не знаем как ще се развият нещата. Ще представя и евентуалните сценари, в зависимост от решенията, които се вземат през следващите няколко месеца. След това ще има възможност за въпроси и отговори. Нека да имаме предвид, това, че аудиовизуалният сектор има огромно значение в Европейския съюз. През последните няколко десетилетия бяха приети, беше приета нормативна база, нормативна база, която представлява рамката на аудиовизуалния сектор. Тази уредба регулира трансграничния характер. Без европейско право, европейското право нямаше да имаме днешния пазар. Защо е толкова голямо значението на Обединеното кралство? Както знаете, Обединеното кралство е не само най-важният център от количествена гледна точка за аудиовизуалните медийни услуги, но и много от доставчиците в Обединеното кралство имат са насочили услугите си не към пазара на Обединеното кралство, а на целия европейски пазар. Имаме действителен европейски пазар в аудиовизуалния сектор. и Има общите черти вътре в този пазар са много по-големи от различията. Ето защо е много важно как, какво споразумение ще се приеме за Брексит, тъй като ще има последици за сектора. Аз се опитах да обобщя първата глава в един слайд. Отляво надясно дясно е, е представен, са представени вариантите отляво най-близко до Европейския съюз, най-вдясно, ако няма нищо. А, а нищо всъщност не означава нищо, както виждате. Най-добрият начин е пазара да остане такъв какъвто е, ако има тясно взаимодействие с а, членство в Европейското економическо пространство в този вариант ще има много малка разлика между пълноправно членство в Европейския съюз и прилагане на огледално законодателство. Законите са, на, са приложими, въпреки че не участваш в приемането им. Освен това, се осъществява наблюдение на спазването на законите. Този вариант или норвежкия модел е малко вероятен има един много важен въпрос от правно естество, без обаче да има политическа вероятност да се осъществи. Дали е Обединеното кралство ще стане автоматичен член на Европейското економическо пространство след Брексит. И двете страни казаха, че според тях няма да, това няма да стане. Никой ако Обединеното кралство не каже изрично, че иска да е член на Европейско економическо пространство, няма да бъде. Но следващият вариант е членство тип споразумение за свободна търговия без Европейско економическо пространство. Е, споразумение за свободна търговия и допълнителни двустранни споразумения. Това е швейцарския модел, е, но Европейския съюз е, не е казал, че е готов да приеме този модел. И от там нататък има всичко от споразумение от Митнически съюз до споразумение свободна търговия. Но за, е, при споразумението за свободна търговия ще се включи всичко, което имаме до сега. Директивата за аудиовизуал, аудиовизуалните медийни услуги, само че в миналото тази част от сектора никога не е била интегрирана. И ако прочетете е, изключенията, ще видите, че има де-факто културно изключение. Има достатъчно, има основания за това. Ако при едно споразумение за свободна търговия, то едва ли би обхванало целият аудиовизуален сектор. Ако няма такова споразумение, ако няма договорени правила, какво ще стане? Нищо ли няма да има? Не, не е така, защото ще продължат да се прилагат правилата на Световната търговска организация. Обединеното кралство е ратифицирала много конвенции на съвета на Европа, по-конкретно конвенцията за трансграничната телевизия. Тази конвенция е била разработена с предшественика на директивата за аудиовизуални медийни услуги, така че може да попълни някои празноти. Какви са проблемите? Не всички държави членки са подписали и ратифицирали конвенцията, така че би имало различия в взаимоотношенията между някои държави членки и Обединеното кралство. И освен това, тази конвенция не се е променила от края на 90-те години. Тя не е адаптирана с оглед на аудиовизуалните услуги, по политически причини, свързани с Европейския съюз, но тази конвенция не може да бъде заместител в СЕТЕ общо споразумение за търговия и услуги е интересен вариант. Държавите членки на това споразумение не са поели ангажименти за, кон... за конкретни въпроси, свързани с сектора. И ако държавите членки в това споразумение могат да си предложат взаимни отстъпки, добре, но това няма да въжи за Обединеното кралство. Какво означава това за двете конкретни области? Най-важното е в директивата за аудиовизуалните медийни услуги, дори и във вида, в който е договорена, това стана онзи ден. Основният принцип е страна по происход. Този принцип даде възможност да се оформи европейския пазар за радиоизлъчване и сега доставчиците могат да избират къде да бъдат разположени и да предават в цяла Европа. Това е принципът на едно гише от регулаторна гледна точка. Принципът се оказа много е, удачен. Някои казват, че това не е истински принцип на страна по происход, тъй като има много изключения. Вярно е. Е, но това са изключителни процедури, които не отменят принципа на страната по происход. Най-интересното, най-интересният въпрос е дефинирането на страната по происход. Къде е юрисдикцията? Както казах, в момента юрисдикцията е Обединеното кралство за много електронни медии. Има един критерий, който е второстепенен, но дори ако няма установяване в Европейския съюз за онези доставчици, които използват сателитен капацитет, т.е. Е, предават по сателит и има възможност е, да се третират е, като юрисдикция на Европейския съюз. Проблемът е, това е малко рисков критерий, ако си установен с адрес, централа, ясно е, че си част от юрисдикцията, така че след Брексит трябва да се види дали това ще има въздействие или не. Вторият е разпоредбите за квотите в директивата. Голяма част от съдържанието, което се възприема за европейско съдържание, се произвежда в Обединеното кралство. Това е, е, Обединеното кралство е най-големия пазар за производство на съдържание. Въпросът е ще продължи ли да съществува? Не. По дефиницията в директивата за аудиовизуални медийни услуги, е необходимо партньорите да са подписали Конвенцията на съвета на Европа. В момента това е статута на е, Обединеното кралство, така че произведенията с происход в Обединеното кралство ще се считат за такива, но по директивата има много стрикно задължение за предоставяне на информация. И ако няма споразумение след Брексит, ще трябва да се намери нещо еквивалентно как да се установи дали произведени от Обединеното кралство действително имат происход там. Произведенията, които идват отвън, не могат да бъдат етикетирани като идващи от Обединеното кралство. Последната област за директивата е реформата – е, тя сега се отнася и към платформите за е, споделяне на видео. Държавите членки не са е, длъжни да спазват определени правила и тогава може би тези платформи ще решат да, да се разположат извън Европейския съюз, т.е. да се установят в Обединеното кралство но има едно правило за е, юрисдикция, което не, което не е правило за страна по происход, дори ако не си установен в държава членка. И има връзка с тази държава членка и за големите платформи тази връзка може да е достатъчна, за да се е, възприеме като юрисдикция на една държава членка. Какво означава това? платформа за споделяне на видео по всяка вероятност ще реализира правилата по начин, по който не зависи от това дали са в, европейски, в обделеното кралство или не те ще използват нови инструменти, за да спазят насоките в директивата. Те няма да кажат това е насочено към Европейския съюз, това не е насочено към Европейския съюз. Имаше нещо подобно и с правилата за, по директивата за защита на данните. Сега авторското право, малко по-сложна област, защото там трябва да кажем, че има висока степен на хармонизация в Европейския съюз и понякога се смята погрешно, че Европейския съюз реализира онова, което е решено от Световната организация за интелектуална собственост, но това не е така. Нивото на хармонизация в Европейския съюз е много по-високо, въпреки че происходът са големите международни а, договори. Осно... Причината е, че Европейския съюз тълкува тези директиви по начин, който не излиза извън текста на първоначалните документи, но а, дават насоки за изпълнението им. И както знаете, тълкуването е задължително. И въпреки, че в момента имаме обща рамка за, е, обедин, за, об... за авторско право между Европейския и Обединеното кралство, в бъдеще може да има раздале... може да настъпи е, разграничение. Очевидно е, че всички международни конвенции ще продължат да въжат, е, но само при членство в Европейското економическо пространство защитата за авторите ще бъде както е в момента. Всичко останало споразумение, свободна търговия, без конкретно споразумение за този сектор, аз бих казал, че възможността за разпространение на произведения с защита на авторското право е по-малко вероятно. Защото ако искаш конкретна уредба, както е в момента, това би било независимо, например, принципа на изчерпване, задължителна система за колективно регулиране, също така директивата за, сати, за директивата САТ КАП а, произведения, незащитени от авторско право. Ако искате да ги включите в едно споразумение, това би било доста трудно. И те, всички тези произведения биха били застрашени. Какви са основните наблюдения? Аз мисля, че директивата за аудиовизуалните медийни услуги е привлекателна. По-добре е да си в нея, отколкото извън нея. Така че за доставчиците ще предпочитат да бъдат обхванати от нея. Е, за да могат е, да разпространяват произведения в Европа и за да бъдат е, доставчиците под юрисдикцията на Европейския съюз. Второ, в момента се води дебат за разширяване на правилата, така че те да обхванат платформите. Дискусията е много важна. Обединеното кралство е много активен участник в тази дискусия. Ако Обединеното кралство напусне с твърд Брексит, това не би трябвало да повлияе върху разговорите по тези въпроси, но от гледна точка на Европейския съюз, загубата на Обединеното кралство от гледна точка на свобода на информация и съдържание не е желателна цел, така че ако има възможност да се договори близост на нормативната уредба, но това би било много полезно, но без всичко това ще зависи от преговорите и желанието на Обединеното кралство. Благодаря. Е, много ви благодаря за този бърз преглед, от който за пореден път стана ясно, колко много проблеми има в конкретни области, като аудиовизуалните медии, проблеми до които ще доведе излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. За пореден път стана ясно и колко много въпроси все още има, които не са намерили отговор. Дори да се постигне споразумение за оттеглянето от Европейския съюз, това не означава, че ще сме се споразумели за бъдещото си сътрудничество с Обединеното кралство. По много въпроси в момента можем само да гадаем какво ще се случи в бъдеще, но въпреки това е важно да се очертаят различните възможни в бъдеще сценарии и свързаните с някои от тях проблеми. Сега ще дам думата на господин Здроевски, който е председател на групата ни за мониторинг на Брексит. От там нататък ще може да се изкаже който желае. Благодаря ви, госпожо председател. И в групата за мониторинг на Брексит зададох някои въпроси. Много благодаря на нашия гост за синтезираното му представяне. Отправихте към нас предупреждение. Ако не се намери законово решение, ще се стигне до вакуум, който ще се отрази много зле на аудиовизуалните медийни услуги, както и на спазването на международното законодателство за защитата на интелектуалната собственост. Много важни бяха вашите препоръки. Може да се приложат шведският, норвежкият, канадският или турският модел. Може ли накратко да очертаете последиците от приемането на два до три от най-изгодните модели. Така ще и знаем в каква посока трябва да тръгнат преговорите, за да бъде изходът най-изгоден за Европейския съюз. Да, с удоволствие ще го направя. Ако искаме в бъдеще положението да е подобно на настоящето, то ще трябва да има членство в, европейската економическа, в европейското економическо пространство. Това е сравнително лесно от техническа гледна точка. Защо? Защото е имало членство в Европейския съюз. Много лесно би било в, в тази общност вече като членка на Европейския съюз и много лесно може да бъде удължено това членство като отделна държава. Защо това е много важно за този сектор? Не говоря за други сектори. То е важно, защото всички действащи директиви са и от значение за европейското економическо пространство. Ще се стигне до положение, при което Обединеното кралство все едно би било член на Европейския съюз. Поне положението ще се запази такова, каквото е към момента Второто най-добро решение би било членство в ЕАСТ, Европейската асоциация за свободна търговия. Обединеното кралство със сигурност смята, че аудиовизуалните медии са от голямо значение за сътрудничеството. Така че може да се разгледа този сектор и да се види какви двустранни споразумения трябва да се сключат, за да може поне за този сектор да се установи в бъдеще сътрудничество под, подобно на настоящето. Не би било трудно да се постигнат споразумения подобни на настоящия режим. Ще се запази нивото на действие на европейското законодателство. Не би трябвало Обединеното кралство да не прояви интерес към един такъв модел. Опитът с Швейцарския модел обаче показва, че не е лесно да се прилага той. Имаме ли интерес да прилагаме този модел? Не от гледна точка на аудиовизуалните медии, а от гледна точка на по-общи въпроси. Като цяло, може да се сключи споразумение за сътрудничество в областта на търговията, но тук бих бил по-внимателен. Разбира се, възможно е това. Може да се сключват такива споразумения за всякакви области, но да вземем за пример последното такова споразумение с Япония. Такива споразумения обикновено не се договарят в рамките на 6 месеца. Ако гледаме на свободната търговия като цяло, то първият сектор, който ще се договаря, няма да са аудиовизуалните медии. Отчитаме колко е важен този сектор в рамките на специалното сътрудничество с Обединеното кралство. Но ако се гледа на този сектор от гледна точка на свободната търговия като цяло, то той няма да е приоритетен. Би било странно в едно споразумение за свободна търговия да се отклоним от традицията, която се установила вече от десетилетия и да изключим аудиовизуалните медийни услуги. А що се отнася до нормативната уредба, може да сработи едно такова споразумение с изключение за авторските права. Регламента за преносимостта на услугите за онлайн съдържание, ако не действат принципите на вътрешния пазар. С други думи, можете ли да ползвате платения си абонамент и когато сте на почивка. За да се постигне един такъв модел, трябва да се установи един на задълбочен и съобхватен модел на свободна търговия. Трябва да се установи едно задълбочено и всеобхватно такова пространство. това би било проблематично за авторските права, според мен. Трудно би било постижимо. Госпожа Трюпел преди време говорихме с вас, професор Кол, за аудиовизуалните медийни услуги и директивата, която ги урежда. Радвам се, че отново сте тук. Благодаря, че ни представихте всички сценарии, като започнахте с най-изгодния членство в Европейското економическо пространство, ЕИП. При един такъв модел Обединеното кралство би продължавало да е много близо до нас, т.е. последиците не биха били така катастрофални. На мен все още би ми се искало естествено да има още един референдум и Обединеното кралство да остане. Но Джереми Корбин като че няма да ни е от полза по този въпрос. Можем да го обсъдим по-нататък с Джули Уорд. Нека се върна сега на вашите констатации. Ако правилно съм ви разбрала, казахте, че до известна степен, освен политическия дебат, политическия наратив, се намесват и економическите интереси на културната сфера в Обединеното кралство. Медийните дружества и онлайн платформите имат интерес от това да продължат да прилагат нормативната ни уредба, тъй като по нея има много предимства за тях. Казахте, че би било сложно да продължат да я прилагат за авторските права, но по някои други политически договорености, постигнати тук в Европейския съюз, Обединеното кралство проявява интерес да продължава да ги прилага. Това е интересно, тъй като всъщност има две нива. От една страна е политическият наратив – т.е. противопоставянето на Европейския съюз и призивите за независимост. От друга страна се намесват и економическите фактори, интересът към пазара и развитието на пазара. За онлайн платформите казахте, че те проявяват интерес към добрите надежни правила в рамките на цифровия вътрешен пазар. За мен това е интересно, тъй като дори да няма сигурност на политическо ниво, то може би пазарният интерес на културния и творческият сектор, ще се наложи и този сектор ще продължи да прилага уредбата, която е приета на политическо ниво. Тоест, има ли този сектор изначален интерес да не се отклонява прекомерно от нашите разпоредби? Да, за момента можем да спекулираме по този въпрос, но най-вече за радио и телевизионното разпръскване можем да сме доста сигурни. Да вземем за, предви... за пример уреждането на лицензите. Положени са големи усилия за допълване на Конвенцията за трансгранична телевизия с директивата КАПСАТ – т.е. да има възможност да се прехвърля съдържание от една държава членка в друга. Но това не е възможно, ако не са уредени авторските права. По директивата КАПСАД, поне за някои технологии, тези, този въпрос се урежда. А що се отнася до разпространителите на радио и телевизионно съдържание, то може да съм сигурен, че ако съм уредил лицензирането в своята страна, то мога да прехвърлям и в друг. В тази област ще е особено привлекателно Обединеното кралство да продължи да прилага разпоредбите. Има други области, в които това не е така, като например квотите – но ако вземем за пример радио и телевизионното разпръскване, там квотите са запълнени, т.е. произвежда се достатъчно съдържание, за да има интерес за включването му. За някои канали това може и да не е интересно, но що се отнася до традиционното радио и телевизионно разпръскване и платформите за поделяне на видеоклипове, то има интерес, но за тези платформи можем по-скоро да спекулираме. Вече сме започнали да налагаме задължения за тях по директивата за аудиовизуалните медийни услуги. За тях може и да не е толкова интересно да продължат да прилагат разпоредбите. Но се намесва идеята за юрисдикцията може да се сметне, че е, субекта така или иначе попада в юрисдикцията на държава членка на Европейския съюз и той би имал интерес да го направи, би имал интерес да спазва изискванията. И накрая, дори и ако искам да приложа два различни модела, то би ли било толкова привлекателно да се внедряват, например, софтуерни решения? Така че според мен тенденцията ще бъде на Европа да се гледа като на законово пространство, където продуктите ще се внедряват по същия начин. Ако не се стигне до това, Тоест, ако всички платформи за споделяне на видеоклипове държат да излязат от Европейския съюз и да нямат връзки с държавите членки, то не мисля всъщност, че ще се стигне до това, тъй като вече са установени много задълбочени връзки с различни държави членки тези платформи не биха се оттеглили, според мен, толкова лесно. Благодаря, госпожа Билт. Благодаря, госпожо председател. Дойдох малко по-късно и се извинявам за това, но пък прегледах много внимателно е, документ. Говореше се, че ще има катастрофи... Е, катастрофални последици за а, е, творците в е, Обединеното кралство след Брекзит, но картината май не е толкова а, тежка, защото те ще бъдат отчетени в европейските квоти. Що се отнася до юридическите въпроси, уча... участието на Обединеното кралство в творческа Европа не е решено. Аз съм французойка и нямам желание да пледирам да се финансират британски програми. Но а, създаването на филми като речта на краля и други, посредством това финансиране, придобиха с световна слава. И затова би било неподходящо да изключваме Обединеното кралство. Затова с удоволствие искам да чуя вашето мнение. Um, so the, the, the question of the, um, creative... По въпроса за програмите от областта на творчеството не сме ги разглеждали, тъй като трябваше да разгледаме само нормативната уредба. Но не можем да пренебрегнем Обединеното кралство като произвеждащ съдържание пазар. Много е важна неговата роля в това отношение. Затова Европейският съюз не би имал интерес да прекъсне тези връзки поне би трябвало да има интерес към разпространяването в Европейския съюз на съдържание, произведено в Обединеното кралство. Това би било много ценно. Идеята за разпространението е по-стара от идеята за създаването на общ пазар. И именно идеята за разпространението е отправната точка. Колкото повече съдържание можем да разпространяваме в бъдеще, произведено в Обединеното кралство, толкова по-добре. Дали това ще е възможно по линия на участието на Обединеното кралство в програми за финансиране в бъдеще. Ако има такава възможност за Обединеното кралство, то ще трябва то да ни даде нещо в замяна и по отношение на нормативната уредба. Та или иначе и двете страни имат интерес от поддържането на тесни връзки. Няма възможност за прекъсване на връзките с Обединеното кралство. Творческият сектор няма да може изцяло да се изтегли от Лондон към европейска държава от континента. Не можем също да смятаме, че съдържанието, което се произвежда в Обединеното кралство, може да бъде заменено от съдържание, произвеждано на континента. И тук се намесва конвенцията за трансгранична телевизия. Тя дава възможност да се запазят тези тесни връзки, дори да не се постигне споразумение с Обединеното кралство независимо от това дали се финансират с европейски пари британските продукции, те ще продължат да се считат за европейски произведения. Благодаря. Аз също искам да ви задам два въпроса и след това ще дам думата пак на Хелга. С право ни обърнахте внимание, че по всички международни търговски споразумения аудиовизуалният сектор е изключен от обхвата и Нашата комисия по култура винаги е държала на това. Ако се стигне до най-песимистичния сценарий, т.е. ако действително се сключи споразумение за свободна търговия с Великобритания в класическия смисъл на думата, то ако изключим аудиовизуалните услуги, то би, бихме и изневерили на досегашната си позиция, именно да се изключва аудиовизуалният сектор от такива споразумения. Ако включим този сектор в едно бъдещо споразумение за свободна търговия с Обединеното кралство, това ще постави прецедент за бъдещи споразумения. Вероятно е в един момент да се започнат преговори за такова споразумение и с САЩ. И ако се стигне до това, в бъдеще ще ни е много трудно за тези споразумения да кажем да, искаме аудиовизуалния медиен сектор да е включен в споразумението с Обединеното кралство, но не и в споразумение с други държави. Това би било изневеряване в много голяма степен на досегашната ни позиция. Бихме се отметнали от досегашните си аргументи. Най-добре би било Обединеното кралство да остане, но втората най-добра възможност би била членството в Европейското економическо пространство. Така всички актове, които са в сила в Европейския съюз, ще са в сила и в Обединеното кралство. Имам предвид директивата за аудиовизуалните медийни услуги. А по всички останали споразумения, които изброихте като възможност, смятате ли, че Великобритания би спазвала новата директива за аудиовизуалните медийни услуги или под формата на национална нормативна уредба или на ниво дружества. Тоест, възможно ли дружествата доброволно да решат да спазват тази директива, защото пазарът е важен за тях? Възможно ли е също те да спазват само някои разпоредби, които са им от полза с оглед на достъпа до пазара – и да не спазват всички останали, които не им се харесват особено. Това е вторият вариант. Има и още един вариант дружествата изобщо да не прилагат директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Какви биха били в такъв случай последиците за пазара? Добре, нека тогава отговоря на този въпрос на немски. По първия въпрос, Странно би било да изневерим на позицията си от миналото. Но бихме могли да кажем също така, че става дума за еднократно действие. Не бихме приложили обичайния си подход към споразуменията за свободна търговия. Бихме допуснали, че пазарите се разглеждат отделно един от друг и след това бихме договорили областите, в които искаме да си сътрудничим. В такъв случай бихме говорили първо за свободното движение на хора или свободното движение на някои стоки, не непременно за аудиовизуалния медиен сектор. Ако обаче вземем вътрешния пазар за отправна точка, както и допуснем, че става дума за прецедент, то тогава във всички области, в които не може да се прекъсне връзката между пазарите чрез излизането от Европейския съюз, би било добре да се включат клаузи в споразумението, които обикновено не се включват в такива споразумения – И това не би означавало, че в бъдеще, ако сключваме е, такова споразумение с Южна Африка, първо ще помислим за аудиовизуалния медиен сектор. Защо до момента този сектор е бил изключван от е, търговските споразумения? Има добри основания за това той да не се поставя наравно с е, други стоки. И може също така и в бъдеще този сектор да се счита за специфичен, да не се третира като други сектори. Това е една възможност. Като обаче се заяви от самото начало, че по отношение на Обединеното кралство става дума за прецедент. Отрасълът според мен има голям интерес от това да продължи да се прилага уредбата за комуникациите. Тоест не би трябвало да се откаже Обединеното кралство от прилагането на всички договорености, които е постигнало до момента с, Съюза. Не би трябвало, според мен, да спре веднага да прилага всички разпоредби за рекламите. Въпросът е обаче в каква степен ще прилага новите, реформираните разпоредби. Има интерес от уеднаквяване на правилата, ако това проистича достъп до пазара. Ако обаче се стигне до излизане от Съюза без споразумение, то може Обединеното кралство да реши да прилага директивата за аудиовизуалните медийни услуги, но не би прилагало автоматично в такъв случай принципа на страната на происход. Ако само по този въпрос се сключи двустранно споразумение, може да се включи за този, тази област двустранно споразумение. И ако не се прилага директивата в нейната цялост, то може да се подбират само разпоредби от нея може някои доставчици, които не са били засегнати до момента, да не попадат в обхвата й. В Обединеното кралство се водят много оживени разисквания за това как да се разглеждат в бъдеще нови доставчици ако се прилага, може да се стигне и до прилагане само на 50% от директивата за пласирането на пазара, но не вярвам да се стигне до това. Мисля, че ще се стигне до уеднаквяване, до привеждане в съответствие. Защо? Защото много от доставчиците, които в момента са в Обединеното кралство, имат в дружеството си майка продукти, които пласират в други държави. Те се приспособяват към условията в тези държави, но има и общи правила. Но дружество би могло да каже, имам предимства в Обединеното кралство, може ли тук да пускам повече реклами и другаде не. Но това не би било от полза за дружеството. Мисля, че би било много привлекателно, ако се направи насрещно предложение. Биха могли да останат в режима, който действа, е действал до сега за а, услугите по поискване и разпръскването, но не и в, а, да прилагат новия режим. Може ли да ни дадете повече разяснения за платформите, тъй като има разлики в момента между Италия и Франция, например. Имам и още един въпрос. Има слухове в момента, че вече има сключено споразумение или документ за излизането и че госпожа Мей просто не му придава публичност. Наистина ли е така? Нека ви отговоря първо на втория въпрос. Ако знаех отговора му, всъщност той изобщо не би трябвало да съм тук. В случая знам по-малко от вас. Не, въпреки английския си паспорт, нямам по-тесни връзки с Обединеното кралство. Мисля, че се договаря нещо при закрити врата. Но много обезпокоително, много е обезпокоително за онези, които участват на пазара. За тях последиците наистина ще са катастрофални. Не мога да ви кажа с кои участници на пазара съм разговарял, но много дружества имат както план А, така и план Б. Разработването на такива планове струва пари. Намесва се също така и човешкият фактор. Колкото повече наближава излизането от Европейския съюз, толкова по-тежко може да стане положението и да трябва да се приложи план Б. Това не би било толкова добре. Така че би било добре да има прозрачност, да се знае има ли вероятност да се сключи споразумение или не? Но това си е моето лично мнение. Не изказвам случая мнение като учен. Не се водят политически дебати за регулирането на платформите. Това е по първия ви въпрос но голям натиск оказва обществото. Има едно проучване, според което наистина трябва да се обсъжда въпроса за това как да се регулират платформите в социалните медии. Не знам дали това ще има отражение на политическо ниво, но нека си припомним, че преди години вече имаше една идея за забраняването на качване на порнографско съдържание в онлайн среда. Имаше предложение с много по-строги изисквания от изискванията по европейското законодателство. Така че може би ще се зародят някои идеи, които далеч да надхвърлят платформите за споделяне на видеоклипове и директивата за аудиовизуалните медии. Аз се обозначих да коментирам. Мисля, че ме видяхте. Мисля, че хората в Обединеното кралство започват да си дават сметка, че са били излъгани. мисля, че в момента ние говорим за сектор с огромно значение, не само за Обединеното кралство, но и за Европейския съюз. Много е, млади творци работят там. Аз, е, примерно, представям е, Манчестър. Там индустрията с медиите е огромна. И а, в момента тези, които се бореха за Брексит, дори не са тук. Тези, които лъгаха, не, не са сред нас. Те продължават да лъжат. И за това мисля, че е изключително важно тук на експертно ниво да чуем от хора, които са направили изследвания, когато се представят различни сценарии, да си дадем сметка, че нещата по никой начин няма да останат такива, каквито са сега. Надявам се, че хората, които са тук, се вълнуват за това какво ще се случи в бъдеще. Това са хора, които евродепутати, които работят много усърдно, но абсолютно скандално, че хората, които причиниха всичко това, не са дори тук. Искам да повдигна малко и темата за основните права, ако можете да коментирате, защото Тереза Мей каза, че няма автоматично да остави хартата за основните права и не мисля, че в Обединеното кралство си дават сметка какво означава това. Вие имате своя поглед по тази тема и ще е добре да чуем как загубата на основните права ще засегне и този сектор. И то не само хората, които работят в индустрията, но и ползвателите и публиката, защото става дума за абсолютно всички. Какво ще означава това за обедин... обикновения човек? Чуваме какво се случва с творците, с организаторите, с платформите. Но какво се случва с хората? Защото в край на краищата творчеството е, е процес на е, взаимодействие. Е, и в момента трябва някой като мен и Джил да се борят за сектора. <clears throat> Когато излезем от хартата за основни права, това ще има огромно въздействие и то много широко въздействие а, върху много хора. Благодаря. Аз няма да коментирам като общо излизането от хартата за основните права. Искам да коментирам само сектора, по който говорим. Въпросът е, е че Създаването на тази директива или конвенция в е, съвета на Европа не означава само създаване на пазар, а по-скоро за създаване на разнообразие, на културно разнообразие. И, и целта е да има възможност за свобода на е, изявлението и на е, из, изразяването, за създаването на възможността да се разпространява съдържание трансгранично не е единствено въпрос на пазари. Да, ако говорим за това, така е. Става дума и за голям пазар, но тук става дума и за основни права, т.е. достъп до информация. И тогава какъв е интересът на Европейския съюз да остави Обединеното кралство в споразуменията? Идеята е да има възможност това съдържание да е свободно достъпно е добра. И това е мотивация за Обединеното кралство също да остане в споразумението. Сега, дали ще се прилага хартата или не, дали ще се спазва конвенцията или не, допускам, че те ще се оттеглят и от конвенцията. Това не е въпросът. Въпросът е, че сътрудничеството не се изразява само в економически измерения, но и в е, е, културни и такива, и в е, принципите на основните права. Трансграничната телевизия малко се е, позабрави. Защо? Защото се премина Европейския съюз към директивата за аудиовизуалните услуги. Но по принцип съществува задължението страните членки на ЕС да е, позволяват свободно разпространение на съдържание на страните подписали конвенцията. Така че отново накратко, не е въпрос само за мотивация да се намира посредством економическите измерения, но и от това, че се спазват човешки права. Още веднъж ви благодаря за много интересните дискусии. Те няма да приключат днес. Вероятно въпросът ще ни занимава още дълго време. Още дълго време ще трябва да работим усилено и да мислим по най-доброто решение. Ще видим дали ще можем и да обединим Обединеното кралство, че това решение, което според нас е най-доброто, е най-доброто и за тях, особено като се има предвид съотношението на силите там в момента. Така или иначе ще продължим дебатите. Мисля, че вашето проучване ще ни е полезно. Ще ни е полезно, за да си изясним още веднъж предимствата и недостатъците на различните варианти. Благодарим ви много за проучването. Благодарим ви, че участвахте в днешните ни дискусии. До някъде успяхме благодарение на вас да си изясним въпроса, въпреки че все още няма светлина в края на тунел. Благодаря ви още веднъж. Сигурна съм, че ще продължим да държим връзка по този и по други въпроси. liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, стигнахме до точка 8 от дневния ред. Става дума за приобщаването и солидарността. Това са две ценности, които взаимно се допълват и са неотделими една от друга. Особено са важни не само за нуждаещите се от помощ, но и за обществата ни като цяло. Приобщаването означава споделяне и участие, означава преход от изолация към участие в обществения живот, както и към статут на активно интегрирано лице реализуемите възможности за приобщаване, основаващи се и на взаимно уважение за бежанци, за хора, бягащи от засегнати от кризи региони е една непосилна, изключително трудна задача. Тя е осъществима единствено и само ако в Европа има сътрудничество между отделните страни и региони и ако и гражданските общества активно работят за реалното осъществяване на интеграцията. Днес сме поканили представители на партньорския проект Стимулиране на индивидуалните компетентности. Той бе финансиран по програмата Еразъм Плюс и по-точно по подпрограмата стратегически партньорства. Ще узнаем нещо повече и за един шал, който е бил съшит от различни парчета плат, от учащи се с различен происход. Това е един много дълъг шал, който е символ на солидарността в Европа. Приветствам сега най-сърдечно с добре дошли организаторите по проекта и други гости, които за съжаление не мога да назова поименно. Ще ви представя само основните организатори. Това са господин Пьер Каролачи от организацията Грета Дювеле от Франция, госпожа Сузана Кристофанело от Регионалния център за обучение на възрастни в Падова, госпожа Тереза Караскал от организацията Федерацион де Колективос де Едукасион де Персонас Адултас в Валядолит. Надявам се, че произношението ми на испански не бе чак толкова ужасно, и госпожа Хелена Сайонс от Школата за обучение на възрастни в Олхинг. Тя отговаря и за координацията по проекта. Добре дошла! Здравейте! Благодаря ви, че приехте поканата ни. Заповядайте. Сега, госпожо Сайонс, веднага ви давам думата, за да ни представите през следващите 10 минути проекта и постигнатите по него успехи. След това имаме малко време за дискусии. So. mich hören? Ja, ja, ja, das, funktioniert, ja, das funktioniert wunderbar. Okay. Dear Mrs. Kammer-Evert, dear Deputy... Скъпа госпожа Камеверт, скъпи евродепутати, аз се казвам Хелен Сайонс и съм директор на училище в Германия. Представям немския екип за европейския проект за подобряване на индивидуалните компетенции. Ние го координираме. Сузана Кристофанео представя италианския екип, Тереза Караскал испанския и Пьер Карогали френския. Нашите институции не са много големи но е, това, което сме направили, вероятно има своето значение. От името на всички е, партньори е, искам да отправя благодарност за възможността да представиме нашия отчет за стратегическото партньорство по Еразъм. това партньорство обедини четири е, партньора, които работят в областта на образованието и се сблъскват ежедневно с сходни предизвикателства за интеграция и приобщаване. От самото начало на общата си работа решихме да анализираме какви са нуждите на лицата, които се затрудняват да се включат в обществото. Имахме вече немалко опит от работа с хора, които нямат образование или са неграмотни. Напълно наясно сме, че хората на възраст изпитват много по-големи затруднения да започнат образованието си, отколкото децата. Затова решихме да намерим отговорите на следните въпроси – Кои са лицата, които имат нужда от помощ за успешна интеграция и приобщаване? Какви са техните основни нужди? Какво можем да направим ние, за да улесним тяхната интеграция? Какви са инструментите? И проучванията дадоха следните заключения. Доста лесни. Хората, които имат нужда от помощ в социалното си интегриране, са граждани на целия свят. В нашата страна има граждани, включително и от родния ни град, които са неграмотни, имат нужда от приобщаване, както и такива, които идват от целия свят. Неграмотни са или лица, които са е, напуснали училище много рано, или никога не са посещавали училище, примерно някои от бежанците. Също лицата с е, увреждания. Те не могат е, регулярно да посещават училище. Хора с ограничени познавателни способности. Това често ги деморализира и ги кара да напускат училище рано. Основните нужди също бяха лесни за формулиране. Всеки има нужда от дом и семейство, от работа и е, от възможността да оцелява с достатъчно средства и всеки има нужда от здравеопазване. Какъв беше инструмента? ние решихме да използваме един общ инструмент, който да може да бъде прилаган навсякъде. В е, транснационалните си срещи интензивно обсъдихме какво можем да предложим като инструмент на тези групи, които имат нужда от социално приобщаване. Е, решихме, че това трябва да е лесен е, за употреба инструмент – също така искахме той да може да бъде прилаган пан на, на европейско ниво. И е, го нарекохме този инструмент с е, име в нашия проект. Искахме да направим нещо, което има своя смисъл. И затова го нарекохме определена на съответни е, образователни стъпки за улесняване на интеграцията. Английското съкръщение е ДРЕСВИ. След това е, приехме проектотекст, представен от нашия френски партньор, който обобщаваше всички наши предложения. След това е, пробвахме разработения инструмент в нашите институции и на базата на резултатите го е, коригирахме. Така че е, сега вече стигнахме до окончателната форма, която ви представяме и която предоставихме на комисията. Какво е ключовото е, послание на нашия доклад по проекта Дресфи? Първо, уважение. Ние считаме, че е, успешното интегриране и приобщаване зависи изцяло от уважението, а то е свързано с е, изслушването и то изслушване с е, разбиране, да няма предразсъдици, да няма осъждане. Затова създадохме инструмента Дресфи в духа на нашите убеждения. На практика, първата част се е, спира на оценка, диагностика, оценка на персоналните и професионални възможности – там предлагаме ред инструменти, например да се оцени нивото на езикови умения, нивото на уменията и възможността за разработване на портфолио. Работата с мигранти и е, неграмотни хора е, ни показва, че е много важно да се търсят допълнителни инструменти, защото понякога и писмен, и устен език не се разбира. Затова е, един е, художник е, създаде за нас цяла серия рисунки, които изобразяват различни възможности за работа и също други рисунки, представляващи умения. Показ... Разбрахме от опит, че правилно сме подходили, защото тези рисунки могат да бъдат и сваляни от мрежата и да бъдат използвани безплатно. Те са много полезни като инструмент за използване за оценка и за улесняване на приобщаването. Следващото е, заключението е, че е, този проект беше много вълнуващ, защото обедини много хора посредством създаването на този шал на солидарността. Ние го донесохме, не знам къде е. е накрая ще ви го покажем. Преди да ви обясня какво означава този шал на солидарността, искам да упомена и дидактичните материали и ресурси и игри, които бяха използвани, създадени по време на проекта. Те всички фигурират на сайта ни и можете да ги ползвате безплатно. Испанският ни партньор а, започна с идеята за м, пътуващия а, шал. А, а, по време на първата среща решихме да изплетем квадратчета 20 на 20 см, така че а, всяка страна да произведе дължина на шала от 2 метра на 60 см. И също така решихме, за да можем да направим това, за да не харчим пари, да съберем прежда и куки, благодарение на щедростта на нашите граждани. И е, тук ще видите колко много прежда всъщност ни е, донесоха те. На следващата ни среща в Падуа. А, преди това организирахме семинари за изплитане на тези квадратчета за шала и отново започнахме с кампания срещу расизма и за толерантност. В Падуа с голямо вълнение разгледахме какво бяха произвели всички наши партньори. Е, абсолютно беше ясно сме, че постигнали целта си, защото имаше толкова много цветове, толкова много качества и вид на преждата, толкова много креативност. Именно за да се покаже е, разнообразието, което ние искахме да изобразим. И за това е, първите четири двуметрови парчета е, успяхме да съшием в един шал от 8 метра. След това започнахме, решихме в Германия да продължим идеята с кампания срещу расизма и за толерантност и да продължим с изработването на шала. До 2017 е, година шалът вече беше от дължина 16 метра. Там вече бяха включени и послания посредством включването на различни материали с различни цветове, послания като не на расизма в Европа и така нататък. Направихме и един флашмоб в Олхинг и Накрая е, окончателната дължина на шала беше 18,6 метра. 280 квадратчета. Шалът на солидарността е символ на разнообразието в Европа, символ на културното богатство, символ на мощта на солидарността в Европа и в света. Аз не бих искала да изпусна възможността да благодаря на всички наши партньори, е, учители, ученици, всички, които ни помагаха е, в е, проекта, който приключи в декември тази година. Ние научихме много един от друг, преживяхме много топли моменти на солидарност, приятелство – и е, госпожо е, Камерверт, е, скъпи депутати, нека да се възползвам от възможността да обърна вниманието ви върху някои факти, които имат отношение към приложимостта на програмите Разъм. Фактът, че една институция отговаря за целия грант – кара понякога центрове за образование да се въздържат от това да избират непознати партньори, защото ние трябва да разчитаме един на друг. И това е, се получава само когато партньорите се познават или се знае, че са надежни. Така че в нашия случай ние се познавахме, вече бяхме работили по други проекти, поне аз познавах всички. Може би някои от участниците не познаваха всички, но това беше важно. Друго, което много ни затрудняваше, е че е, избора на партньори обикновено се диктува от е, географското им положение. А, разстоянието между отделните градове или селища се изчислява по права линия, но това е рядко е реалността. И тогава институциите предпочитат партньори в големи градове с добри транспортни връзки. И ако искаме да включим партньори, е, които са по-отдалечени, е, това е много трудно. Това искахме така да упоменем. И е, в заключение, Определено искаме да продължим работа по програмата Еразъм с нови проекти. Е, вярваме в Европа и работим по проекти от години. Искаме да продължим с тази работа, защото смятаме, че тя е много важна – за нас резултатите от подобни проекти са много положителни. Благодаря, че ни поканихте тук да, и ни дадохте възможност да представим нашия проект. И е, мога да ви кажа е, от името на всички партньори, че ние ще си приберем от дома с е, много приятното чувство, че Европа стои зад нас. Благодаря. Uh, Първо, много ви благодаря за това, че толкова ярко ни представихте проекта, който сте осъществили заедно. Това е още един пример за чудесните проекти, които могат да се реализират по Erasm+. Най-вече проекти са сравнително малки партньори. Не винаги зад проектите стоят големи организации. Възможно е въпреки че това е свързано с малко повече работа и по-малки партньори в Европа да се свържат помежду си и да си взаимодействат по много добри и важни проекти. Нека накратко ви обясня защо редиците тук са толкова празни. Това не се дължи на това, че депутатите ни не проявяват интерес към вашия проект или не считат за важна работата си в тази комисия, но в момента две политически групи провеждат своите конгреси. Голямата група на НП провежда конгрес в Хелзинки, а групата на европейските либерали АЛДЕ също провежда партийния си конгрес някъде в Европа. Поради това и залата днес е малко празна, но сред нас са много сътрудници и асистенти на политическите групи, които си водиха бележки и ще докладват на депутатите си за вашия чудесен проект. Още веднъж ви благодаря, че ни гостувате днес. Благодаря ви, че ни представихте проекта си. Има ли желаещи да вземат отношение или да зададат въпрос. Господин Строевски. Bardzo, bardzo dziękuję za tą prezentację. Благодаря за изложението. Ще изчакам няколко секунди да си сложите слушалките. Благодаря за това, което ни представихте. И искам да кажа, проекти като този са допълнително допълнителен аргумент да се борим за допълнителни средства за програми като Еразъм. Програми, които имат социална насоченост и се борят против социалното изключване. Това, което ме интересува днес е, е мащаба, е, мащаба на проекта. Колко често и колко редовно трябва да се реализират подобни дейности, за да може целите, които сте си поставили, да не бъдат изпълнявани един път или за кратък период от време, а да осигурят устойчив дългосрочен ефект. Второ, как може вашият опит да служи като положителен пример за други организации или обществени институции, защото според мен вашият опит би трябвало да се разшири и да обхване задачите, които осъществяват институциите, чието задача е това. Хилга Трюпел и след това Джули Уорд. Благодаря, Петра, и аз искам да ви благодаря за представенето, но най-вече за работата ви. Вие сте много добър пример за това какво може да постигне гражданското общество – как може да се работи по програми като вашата, за да се установят контакти и да се гарантира и участието на хора, на които не винаги им е лесно. Вие като граждани вършите много ценна работа за единението в обществото. Става дума за овластяване на хората, за това да им дадем възможност да се развият добре, да използват уменията, които са придобили в живота си, било то по формален и по неформален път, за да помогнат на други и заедно да постигнат нещо. Вашият проект е само един от многото прекрасни проекти, по които ежедневно се работи тези проекти определят и това доколко нашето общество е положително настроено към хора, идващи отвън, доколко е готово да работи по конфликти и от това проистича разлика и на политическо ниво. Благодаря ви още веднъж, че ни представихте проекта си. Пожелавам ви успехи в бъдеще. Подобни проекти могат да са полезни и за работата ни тук. Подобни проекти ни доказват колко е важно да се финансират подобни дейности. Ние вземаме общите решения по програмите, но за реализирането им зависим от граждани като вас. Благодаря, Джули Уорд. Благодаря ви за това, че дойдохте тук да представите този прекрасен проект. Според мен то олицетворява истинските европейски ценности. Както знаем, Еразъм Плюс е изключително важен проект за цяла Европа, защото той показва, че, Евро... че Европейския съюз е проект на гражданите. И вие дойдохте тук и ни показахте, че сте че, че искате да помогнете на, е, на уязвими лице. Много ми харесва това, че шалът се нарича шал на солидарност. Солидарността е в центъра на Европейския съюз. Мнозина забравя това. Аз не вярвам, че ние имаме беженска криза в Европа. Имаме криза на солидарността. Има беженска криза в Ливан, Йордания, Палестина, но няма такава в Европа. Много малък процент от хората идват тук, така че вие показахте много добре чудесните европейски ценности и бих искала този проект да стане по-широко известен. Казвам това, защото аз често посещавам беженски центрове и често ми казват –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 Онези, които ходят на музикални фестивали, се грижат за бежанци. Ма сега, когато ви гледам, виждам, че ние сме горе-долу на една и съща възраст и състраданието е характерно за всички възрасти. В крайна сметка всички сме хора, всички трябва да проявяваме съчувствие. Това не е само за бежанците, за мигрантите. Ползата е за всички, които участват в подобни програми. Много е хубаво това, че дойдохте тук да ни представите работата си. Много ви благодаря. И аз ви благодаря не само за участието в днешното ни заседание, а и за прекрасната ви работа. Вие на практика прилагате принципа на солидарност. Няколко държави участват в тази инициатива. Обединявате също хора от няколко държави. Не само сте реализирали този чудесен проект, свързали сте се и с организации от други държави. Обединили сте техни представители Свързали сте хора помежду им. Това е целта на програмата Еразъм Плюс. Програмата е да има междуличностни контакти, хората активно да участват в обществения живот, да го оформят. Целта е също така и хората да се чувстват интегрирани в обществото. Мисля, че вашият проект е едно чудесно доказателство за постигането на такива цели. Колегата Билт иска да вземе думата. Заповядайте. Благодаря, благодаря госпожо, благодаря господине. Вие щедро сте разработили този документ, а, за да достигне до повече хора. За нас това ни дава по-ясна идея за дейността на институция като вашата. Аз посетих вашият интернет сайт – Разбираме, че работите в четири страни. Много съм очудена от това и предполагам, че и председателката го отбелязала, че във вашия вебсайт е само на английски язик, език, който не е официален в никой от четирите страни. Освен това, материалите във вашия сайт е на английски език. Това е очудващо, още повече, че вие говорите за това, че освояването на езика на една страна е много важен за интеграцията. Аз живея, аз съм от Лотарингия, близо до Германия и местния съвет полага усилия за да учат французите немски и германците френски. По, във връзка с бюджета, какви, са, какви суми са ви предоставени в рамките на Еразъм Плюс? Разбирам, че вие говорите само за мигранти и бежанци. Бих искала да сте сигурни, че подпомагате само законните мигранти, а не тези, които са тук в нарушение. Благодаря. Мисля, че проблемът с страницата в интернет може да бъде решен. Тя може да бъде преведена и на други езици. Но ще ви дам думата. Е Само да отговоря. Написахме го на английски. Написахме материалите на английски, за да има разбираем за повече на хора, но ние използваме французите използваме френски, германците немски. Ние разполагаме с документа, имам предвид сайта на Грета. нашите документи са на френски язик, всеки работи с документи на свой език. По другите ви въпроси всички ние, и с това отговарям и на господина, Нашата ежедневна дейност е да предоставяме обучение, да подпомагаме лица, които имат нужда от помощ, за да водят достоен живот. Това преминава през обучение, образование, придобиване на компетенции. Всички ние а, сме хора, които предоставят обучение и помощ. Проектът ни дава възможност да осъществяваме обмен, да размишляваме заедно. Това не би било възможно само със средствата, които ни се предоставят от националните бюджети. Във Франция не се предоставя средства за обмен с, други, с партньори от други страни. Всички иноваторски идеи няма да могат да се реализират също въжи и в други страни. Няма финансиране за подобни дейности. Това е финансиране, което получаваме от Европа и от Еразъм Плюс, за което сме благодарни и доволни. Последният въпрос. Ние сме организации, които работим в една напълно законова рамка – и лицата, които обучавам, имат право да бъдат обучавани, които имат достъп до обучение, било в Франция, било в Италия. Ние нямаме контролна функция, но работим в законова рамка, в законовата рамка на професионалното обучение във Франция и в Италия. Благодаря ви за отговора и на този въпрос. Благодаря ви, че сте тук. Благодаря ви за работата ви. Продължавайте напред, продължавайте работа и по други такива добри, интересни проекти. Така можете да послужите за пример и за други евентуални подобни проекти в Европа. Благодаря ви още веднъж. Нека сега видим този невероятен шал и го разгърнем тук отпред, за да го покажем. Всички колеги, които работят с вас по проекта ви, могат да дойдат тук отпред и да ни покажат този невероятен шал, който сте създали. Шала на солидарността. Ja.

Jamaica, Palawan.